time. Right, if, if we could sit down, um, otherwise we... Ще ви помоля да заемете местата си, за да не губим много време. Вече пропуснахме 10 минути. А, и така, сега сме на точки 6 и 7 от нашия дневен ред, които се отнасят до публичното изслушване по въпросите за европейски фондове за социално отговорно предприемачество и европейски фондове за рисков капитал. Разглеждане на проектите за доклад и публично изслушване. Тук е, целта е да подпомогнем работата си в оценка на това дали предложението на комисията очертава подходяща рамка е, за тези два фонда, като е, осигурява възможност за набиране на капитал и дали улеснява достъпа на малките и средни предприятия до финансиране посредством фондовете за рисков капитал. Ще разделим а, изслушването на две части. Първо, София Кюни като докладчик. Ще разгледаме с нейна помощ Европейските фондове за социално отговорно предприемачество. Ще, след което ще имаме мини публично изслушване. След това ще преминем към седма точка по същия начин с надежда да сключим в рамките на един час. Благодаря, госпожо председател почитаеми колеги. Много съм щастлива, че имам възможност да говоря на тази тема, която за първи път се обсъжда тук в парламента и въобще в европейските а, институции. А, това е социално отговорното предприемачество и инвестирането в него. А, да започнем, значи да видим да представим един такъв, да един такъв доклад, преди да говори Ерин по същия въпрос. По отношение на доклада, трябва да кажа, че а, а, предложенията на Европейската комисия са чудесни, много амбициозни, текстът е много добър. А, той е, така да се каже, изпреварва събитията, а не реагира на тях. Днес в Европейският парламент. Обикновено ние третираме, ние обикновено реагираме, обсъждаме инструменти за надзор, за контрол, за регулиране, а тук сега обсъждаме едно предложение за инвестиране в социално отговорно предприемачество. И това е много интересена тема и интересен подход. Като има предвид, че имаме нужда в инвестирането в социално отговорно предприемачество. Какво представлява едно социално предприятие? Главната цел на едно подобно предприятие не е преди всичко печалбата, която е вторична, а главното е да се генерира позитивен социален резултат, положителен социален резултат. например, социалните е, жилища, интегрирането на уязвимите членове на обществото, помощ е, за хората с увреждания, подпомагане на интегрирането на малцинствата, например. Това са а, а, а, това са а, а, така да се каже едни а, тарифи, а, които са без, услуги, които са безплатни, ако искате, така да кажем, които се предлагат на онези, които нямат средства да си платят за тях. Да си платят фризурата, ако искате това сравнение да направим. Било да намерят работа, било да намерят жилище, било да бъдат привлечени, да се интегрират в обществото. Много често става дума за за струднени хора около това са около 10% от европейските предприятия, над 11 милиона а, служители, които а, работят с подобни предприятия. Каква е, е целта на предложения регламент? Първата негова цел е да се създаде един паспорт, европейски паспорт за инвестиционните фондове, чрез които ще се инвестира в социално отговорно предприемачество. Този паспорт ще бъде предоставен на разположение на професионалните инвеститори, които искат да работят в тази област, т.е. солидарното инвестиране. При условие, че спазват определени условия, които ще бъдат дефинирани в този регламент, условия, които целят да се отговори на нуждите на социално отговорното предприемачество – става дума а, да се субсидират тези а, дейности, така че те да бъдат устойчиви. А, и тази дейност а, на отговорното предприемачество да бъде по този начин осигурена достатъчно добре. Какви са тези инструменти? Какви са тези изисквания? Много прости. Първо, те трябва да бъдат тези фондове достъпни за инвеститора но същевременно трябва да има а, сигурност в тези, а, в тези а, фондове. Значи гъвкавостта а, обаче не трябва да бъде за сметка на сигурността. А, ние смятаме, че това е, са инструменти, които ще бъдат полезни само ако са при, достатъчно привлекателни и достъпни. Т.е. става дума за гъвкави а, инструменти. И затова моето предложение е следното – Необходима е ни широк спектър от инвестиционни инструменти. Европейската комисия предлага представа, дава прак за допустимост от 70%. смятам, че този прак е добре избран. този процент, 70% не е прекалено голям. Става дума за рисков капитал. Така че процентът не трябва да бъде особено висок. 70% според мен е удачно избран прак. Втори аспект става дума за комуникацията. Този инструмент може да бъде полезен само ако е добре познат, да е известен и на инвеститорите, и на предприемачите, предприятията, за които е предназначен. И тук е необходима работа за осведомяване, което трябва да бъде извършена както от ЕСМА, така и от националните органи. Същевременно, необходимо е да се подчертае, че трябва да се използват съществуващите възможности в страните членки. Някои страни членки вече имат натрупен опит в социално отговорното предприемачество – и трябва да се използва това, което съществува вече, за да се впише в рамките на този европейски регламент. Говорихме за достъпност, а сега ще кажа няколко думи за сигурността. Вече казах, е, достъпността не трябва да бъде за сметка на сигурността. Значи трябва да има пълна прозрачност на сделките, в, в никакъв случай а, не, трябва, не трябва да става дума за а, а, обикновено регистриране. Трябва да има а, съгласие, споразумение. Необходим е депозитар, в, в който да се а, осигури присъствието на фондовете. И това е необходимо е абсолютно гъвкавост да има там Необходима е също така и яснота и правна сигурност. Тези правните текстове, които управляват тази дейност, трябва да бъдат напълно ясни. И накрая, за да приключа в рамките на този регламент, който се предлага, той е един първи етап. Трябва да бъдат проучени редица аспекти в краткосрочен план от страна на комисията, за да може да се оценят редица аспекти. Възможността да се разшири приложното поле на, на закона, на законодателството. Необходимо е също така този, този анализ, за да може да се постигнат по-добри социални резултати, нещо, което е особено важно. А също така, след прилагането на регламента е необходимо да се анализират всички негови страни, които трябва да бъдат актуализирани и преразгледани, за да оптимизираме използването на инвестиционния фонд, както за инвеститорите, а така и за предприятията, които ще бъдат получатели на средствата. Ето така, набързо смятам, че изложих за това, което стана дума. Надявам се да съм била ясна. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които а, работиха конструктивно, сътрудничихме добре. Искам да благодаря на Филип Ламбер, който а, работеше по другия, работи по другия доклад за рисковия капитал, за да може да имаме взаимна непротиворечивост на двата, между двата доклада. Трябваше да работим с него заедно. Аз, освен това съм на ваше разположение за въпроси и разяснения, ако има такива. А сега нека дадем думата на експертите. Um... Благодаря. Какво ще направим сега? Сега ще дадем думата на а, двамата а, предвидени лектори. Ник Одонехил първо, а, значи, главен е, изпълнителен директор на Big Society Capital и след това на Мириам Шернинг, ръководител и старши директор на Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. След това ще имаме време за въпроси. Ще дам и думата на докладчиците в сянка. Не знам, след като си чуем докладчиците в сянка, колко време ще ни остане. Иска ни се да имаме време за въпроси и отговори, но ще действаме според възможностите. Ник. Благодаря. Първо ми позволете да ви запозная с, First, с Big Society Capital. Капитализира се от два източника. От една страна спящи сметки, които никой от титулярите не търси в няколко големи банки и четири големи а, банки в Обединеното кралство, които също дават а, средства, които се използват за да стимулира ръста на социалните инвестиции, а, като се инвестират а, в платформата на социални инвестиции и а, а, подпомагат развитието на социални инвестиции. За нас какво означава това? Това означава, че наместо да се стремят към получаване на печалба, се насочват към а, дейности, които са полезни за обществото като цяло. Включват са благотворителни организации, социални предприятия, организации в местната общност и различни форми на кооперативи. Ние не предоставяме средства като дарение. Очакваме да има възвръщаемост, което да отразява риска а, от, навложението а, и очакваме тази възвръщаемост да е по-ниска от обичайната, но все пак да е достатъчно, за да се гарантира устойчивостта на организацията и без да се изчерпва първоначалния уставен капитал. Е, ще започна като посоча, че за всеки капитал са необходими три неща. Капитал, търсене на капитал и широк кръг от дейности, които да могат е, да осигурят търговията. Ще се спра на трите елемента по-отделно. На първо място, осигуряването на капитал като от страната на предлагането означава, че трябва да има инвеститори, които освен финансова възвръщаемост искат да имат и финансов резултат. Такива възможности има, но се използват малко. 65% от инвеститорите, според едно проучване в Обединеното кралство, биха помислили и евентуално биха вложили парите си в такова начинание. Но обикновено те не знаят какво означава това, не знаят какво означава социално въздействие, как се измерва. И не знаят как да а, преценят какви финансови ползи пропускат, а, съгласявайки се да участват такава а, инициатива. За целта е необходимо да има специалисти. Затова приветстваме предложението на комисията, което се е, захваща именно с този проблем. От друга страна, е, тези е, финансови инструменти трябва да имат голяма гъвкавост на прилагане. Нашата амбиция е да се увеличават социалните инициативи. Те се разрастват, но това не означава, че винаги има достъп до търговски източници на финансиране. За да може да се постигне това, е необходимо те да се обединяват и централизират, за да има економии на мащаба а, възможно е да се осъществява чрез инвестиции на а, специален вид а, облигации за насочени за финансиране на социални организации и решаване на обществени проблеми. Това трябва да се подкрепи със съответните законови облегчения, което да им дава различни а, възможности, специално данъчни а, а, отстъпки, когато те влагат средствата в начинания, които носят възвръщаемост под пазарната. Необходимо е да се развива и опитността в преценката на инвестициите. Балансовите отчети Извинете, не може ли да, да не четете толкова бързо, защото проеводът е симултанен и е много трудно, когато се чете така бързо. Добре. Повечето социални начинания имат за цел социален ефект. Не се обръща толкова внимание на балансовия отчет, нито на а, печалбата, която да се разпределя като дивиденти. Това означава, че проектите трябва да бъдат преценявани с друг аршин. Необходимо е да се осигуряват а, а, заеми и то при поносими лихви, но е необходимо да се извършват и вложения в дялов капитал. Обикновено този капитал а, е, най-трудно се намира. И именно тук а, фондовете за социално предприемачество имат своето място. Накрая, дори да има средства от страната на предлагането и дори инвеститорите да разбират какво означават социалните инвестиции, ще е, бъде трудно да се породи пазар, ако няма един а, слой от институции, които да изпълняват функцията на финансовия посредник именно там е нашата роля. Ние предоставяме основен капитал а, за социални фондове, капиталови банки, а, обли, е, облигации за социални нужди, както и подкрепа на социални предприятия, които имат нужда от подпомагане на балансовия отчет. Не на последно място, ние смятаме, че а, този вид пазар е съвсем в зародиш. А, той обаче има възможност в бъдеще да се развие и да помогне за решаването на редица проблеми. Тези средства ще помогнат за допълване на усилията на благотворителните организации, на държавите и на самите социални начинания и, уници... и инициативи а, да разширяват и укрепват а, своята дейност, която се надяваме ще става все по-бързо с развитието и установяването на този пазар. Благодаря. Благодаря ви. Тук все пак имаше доста а, така, поводи да ви прекъсвам заради скоростта. А, Мириам, сега вие имате думата. Okay. Um, so... Преди да се изкажа по предлагания регламент, бих искала да дам някоя малко предварителна информация за фундацията Шваб. Това беше първата организация за подпомагане на социалните предприемачи в континентална Европа. Тя беше създадена през 2000-та година от Клаусът и Хилде Шваб – създателите и на Световния економически форум. Всяка година фундацията проучва около 1000 социални предприятия в целия свят и ние избираме водещи 25 трисивки, включваме в своята глобална мрежа. В момента нашата мрежа има 200 социални предприемачи. Ние не предлагаме пряка финансова помощ, но подпомагаме контактите с инвеститорите, с корпоративния и публичния сектор чрез такива изяви, като годишната среща в Давос. Ние сме независими и за това получаваме много откровенна и открита обратна връзка от социалните предприемачи. Също така ние работим с експерти по социални иновации в рамките на съветите по глобалния дневен ред. Тези група включва 20 експерта и също така социални предприемачи, водещи научни работници в тази сфера и господин Донахю също така е член на този съвета по социални иновации. Аз основно ще говоря въз основа на опита, който е натрупан от нашата дейност 200-те водещи социални предприемачи. И ние вече чухме каква е дефиницията на социалното предприемачество и сама дефиниция може да отнеме повече от 5 минути. Ще се спра само на един факт – а именно, че 50% от времето на социал... социалните предприемачи отива за набиране на средства и капитал. Това е много неефективно. Затова е много важно капиталовите пазари за социални предприятия да бъдат използвани по-пълно, да се използва повече огромния потенциал. Ние също така наблюдаваме, че социалните предприемачи се сблъскват с голям проблем при намирането на инвеститори, които биха могли да предоставят заеми или дялов капитал в размер от 200 000 до 2 милиона евро. Освен това, не трябва да се забравя, че проверките на економическото и правното състояние на съответното предприятие са едни и същи, независимо от това дали става дума за голямо или малко предприятие. Необходимо да се помогне на по-малките социални предприятия да преодолее този проблем. Господин Донохю вече се спря върху много важни въпроси и е необходимо да осигурим средства за техническа помощ или безвъзмезно финансиране, или да създадем един мещинен пазар за осигуряване на финансово подпомагане. Що се отнася до отчетността, видяхме как в Индия инвеститорите, стремящи се към печалба, накараха микрофинансирането постепенно да се откаже от своята първоначална задача – много е важно Европейския фонд за социално предприемачество да стане верен на своята основна задача, а именно да инвестира в социалните предприятия, т.е. предприятията със силно социално въздействие. Това изисква много стриктен механизъм за наблюдение, но не трябва също така да бъдат задушавани по-малките предприятия с изисквания за отчетност виждаме, че се създават различни стандарти, като европейски стандарти за отчетност в сферата на, в социалната сфера. Има подобни стандарти в САЩ и мисля си, че националните регулатори и Европейски орган по ценни книжа и пазари ще трябва да се примирят с това, че поне още няколко години ще трябва да работят с различни стандарти. Данните са достъпни, включително и данните събирани от Европейския орган по цени книжа и пазари и това ще подпомогне да се изследва по-добре сектора и социалното въздействие на предприятията от сектора. А също така много е важно да се създаде етикет или знак, който да посочва, че този фонд се занимава с социални инвестиции – или съответния предприемач е социален предприемач. Получаваме доста различни мнения за това кой, какъв е процента капитал, който трябва да бъде инвестиран в квалифицирани инвестиции. Някои смятат, че трябва този процент да бъде 80-90%, за да може да има възможности за инвестиции. Някои други смятат, че 50% е достатъчно и че може да бъдат смесвани социални и обичайни инвестиции, така че да се намали риска и да се осигурят необходимите парични потоци. Така че като цяло смятаме, че 70% е подходящ процент. Освен това, смятаме, че Европейския съюз и правителствата на държавите членки могат да намерят парично измерения на социалните ценности. Това се прави чрез въвеждане на данъчни стимули, които насърчават инвестициите в социалното предприемачество. Инвестициите могат да бъдат разглеждани като дарения за благотворителна дейност или дейности в сферата на корпоративна социална отговорност и съответно да се ползват със същите данъчни преференции. Второто е много важно също така да се гарантира съфинансиране от публичния сектор, така че да има възможност да се привличат повече инвестиции от социалните предприемачи и да се осигури лостов ефект. По този начин правителствата ще могат да насърчат реални инвестиции в сектора на социалното предприемачество и аз заедно с моя предшественик, колегата Донахил, приветствам това предложение. С нетърпение очаквам нашата дискусия. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателката. Смятам, че сега ще дам думата на членовете на комисията, първо докладчиците в сянка. Тъй като времето ни е доста ограничено, ще съберем първо, ще изслушаме първо всички въпроси и след това ще дадем думата на нашите оратори и накрая на докладчика. Колеги, вие може да задавате въпроси на нашите експерти и може също така да изкажете своето мнение по проекто доклада, така че ще обедим всичко в един процес. Първо, Саид. имаме двама саид, саидовци тук. Извинявайте, каза председателката. А, а, е, сега нашето и кафе разнасят, малко се объркахме. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря на холандски. Най-напред искам да благодаря на докладчика за нейната работа, да благодаря и на нашите гости за разясненията по въпроса. Искам да кажа следното. Мисля, че в повечето страни членки понятието за социално отговорно предприемачество е самото понятие е ново. В много страни е, тази работа е в ръцете на публичния сектор на местно, регионално или национално равнище – но а, мисля, че имаме възможност да поощрим от, за по-активно участие частният сектор. И за това моята политическа група подкрепя инициативата на комисията да се а, разработи европейски паспорт. Мисля, че частният сектор е вече готов да инвестира по социално отговорен начин. И мисля, че едно обозначение или ако щете паспорт може да бъде а, ценен принос. Така че онези участници в пазара, които искат по-голямо разнообразие и да участват в социалната економика, да могат да го сторят. Мисля, че докладчика с пълно право каза, че ни е необходим гъвкав режим и не трябва да забравяме също така, че ще има много различни категории инвеститори, които ще проявяват интерес към тази възможност. Ще има големи инвеститори, но ще има и частни лица или групи, които ще се обединят за определени социални цели и биха искали да инвестират в подобен фонд. И това искам да попитам дали прагът, лимитът, е, границата от 100 000 евро не е малко височка. Това е въпросът, който задавам на докладчика и на експертите. Втория въпрос е дефиницията. Как дефинираме понятието социален? Дали става дума преди всичко за онези, които ще участват, ще работят за тези проекти и те самите дали са в неблагоприятно положение, в уязвимо положение, или става дума за целите, а, които се стремат, стреми да постигне едно подобно социално предприятие. В такъв случай, значи, може да говорим за социална економика и за реална економика, ако може да се използват подобни термини. Може би на този въпрос експертите ще могат също така да отговорят. И накрая. Наред с паспортът, за който стана дума, има и много други хърдели, които трябва да бъдат преодолени за трансграничното инвестиране в, проекти, когато става за съвместно инвестиране Виждате ли начин да се преодолеят тези трудности на европейско равнище по-лесно с, с с наша помощ? Благодаря. Оле. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо докладчик. Благодаря на експертите. Бих искал да задам същия въпрос, който се отнася до е, дефиницията и професионалните инвестиции или инвестициите на дребно в размер на 100 хиляди. Бих искал да чуя повече за 70%. Вие говорихте за тях, но това е един прак, който съществува. Може би този процент трябва да бъде по-висок. за да може в Европа социалното предприемачество да бъде по-активно. Бих искал също да чуя за някои добри примери. Чел съм за такива примери. Бих казал, че не са особено убедителни. И това е свързано според мен с дефиницията, която също не е особено убедителна. Така че първо, ние имаме трябва да имаме реална полза на европейско ниво и трябва да имаме също реална полза за обществените цели. Аз не съм професионален инвеститор, аз съм инвеститор на дребно и аз инвестирам в много такива социални предприятия и социални, но предприемачески инициативи. И аз имам нужда, разбира се, от възвръщаемост на моите инвестиции, но имам нужда от нещо повече, именно от добри примери. Искам да знам, че тези предприятия, организации наистина постигат резултати. Искам да знам въпроса, дали този етикет, дали това понятие социално предприемачество може да бъде предмет на злоупотреба. И имаме също така примери на подобна злоупотреба, както знам. Председателя, благодаря, Филип. So today I'm, uh... Днес аз съм Свен по време на първата част. Uh... Ще говоря на френски, тъй като това е родният ми език. Първо искам да благодаря за чудесната основа за дискусия. Социалното, отговорното предприемачество и инвестиране е нещо ново, може да се радваме, че комисията се е заела с този въпрос. Сега във връзка с доклада на Софи. Трети член. Дали ще е полезно да се включат дългови инструменти, например, като, като средства за финансиране на социално отговорните предприемачество. Питам се дали това е правилно, защото той. По този начин те могат да бъдат малко уязвими. Сега, във връзка с 32-ро изменение, ще кажа нещо, което е, отговаря на това, което каза Саид. Възможно ли още да предвидиме възможно, подобна възможност още в самото начало – като имаме предвид нуждата от защита на потребителя. Защото в Европа има е, е, спестители. Е, знаете, че белгийското правителство миналата година прибегна до публични фондове от този вид, за да реши финансовите си проблеми които имат социална полезност, но които не са обязателно най, не дават най, най-голямата възвръщаемост. Може би трябва да отложим малко а, разширяването на категорията инвеститори и като включим и дребните инвеститори. Колкото до из когато става измерението, което, където става дума за измерими показатели, трябва да кажа, че в трети член малко по-точно трябва да се посочи какво е, значи положителен социален ефект, положително социално въздействие. Ако искаме, например, да вземем под внимание резултата от един фонд, който ще възстанови, например, наличието на един а, природен ресурс, който е бил съсипан от промишленото производство. А, и какви измерими показатели също ще имаме тук. И накрая, 33-то изменение. Сам също а, може да се разгледат някои идеи, например, за увеличаване на ролята на ЕСМА – всичко това в нищо не променя духът на докладът ти Софи, само ще го допълни. Това не са въпроси, това са по-скоро разсъждения. Благодаря сега, Сеят. Благодаря и за винение за това, че се обърках. Трябва да научим нашите колеги, че има известна разлика между Саед и Саид. Благодаря на господин Дон Хю, че тук мисля си, че е много важно, че чухме от вас за законодателството. Благодаря и на докладчика на Софи. Смятам, че атмосферата на нашето обсъждане до сега е много полезна. Много е вдъхновяващо да се работи по досие, по което като цяло сме съгласни, що се отнася до реалните цели на това, което искаме да постигнем тук. Имам въпроси и също някои бележки. Първо, разбирам, когато говоря с комисията, защо комисията иска да сведе всичко до професионалните инвеститори, за да се изгради репутацията и търговската марка, но е много жалко, че не можем да намерим начин. Искам да задам въпроса как да насърчим инвеститорите на древно да обединят своите средства. Ние разбираме риска и трябва по някакъв начин да им внушим идеята, че едва ли те ще получат големи финансови печалби, но ще има фина... извинете, социална полза от техните инвестиции. И по този начин бихме могли, например, инвеститорите на древно да ги обединим в нещо като кооперативи какво мислите за тази идея? Също така искам да ви попитам какво смятате за прага от 500 милиона и за етикета или знака, дали трябва да има вързаност между този праг от 500 милиона евро и етикета или знака. Как чисто прагматично да подходим към този етикет или знак? Дали според вас има смисъл да се използва подобен етикет. Просто искам да чуя какво мислите. И третото, ние ще говорим по-късно повече за рисковия капитал, но по фондовете за социално предприемачество. Какви според вас са относителните предимства и недостатъци на изискването за депозитар? Дали това е положителна идея, дали това води до повече разходи, дали това е нещо положително, отрицателно. Бих искал да знам какво вие мислите, доколко е необходимо това изискване за депозитар. Благодаря, председателката. Благодаря ви и сега Йорген е следващия оратор. Има ли други колеги, които биха искали да се изкажат? Като че ли не, Йорген имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря за извършената работа. Това е добра основа за по-нататъчно обсъждане. Но също така бих искал да напомня за някои основни принципи и понятия, които лежат в основата на нашето обсъждане. От 20 години аз много активно работя в този сектор в Германия и професионално съм добре запознат с дейността на този сектор – Разбира се, Германия има собствени възгледи по този въпрос. Разбира се, тук ориентирането към потребностите на хората и каква дейност се извършва е нещо, което се отчита. В миналото значителна дейност се извършвала в Германия. И основният въпрос тук е, че тук имаме един по-различен подход – целевата група не е забравена, но също така се отчита и гледната точка и очаквания на инвеститора. Какви са целите на инвеститора? Също така се отчита. Как да подхождаме към отделните категории инвеститори и как да променим тяхното отношение и как да осигурим възможности за доходност или, ако щете, печалби от подобни инвестиции. Има в момента промяна в подходите и в разглеждането на този въпрос. Например, в селските райони на Германия – се разбира, че е необходимо да се осигурят инвестиции в райони, в които хората живеят в бедност, т.е. необходимо е да се инвестира в това да се преодолее бедността. Разбира се, че е необходимо да се привлекат инвестиции в определен район, където хората са по-бедни. И тук, разбира се, по-реално е да се привличат социални инвестиции. Разбира се, в южната част на Германия има много различни фундации, които са много активни и социалното предприемачество предоставя добри възможности, но има райони, в които не действат подобни социални предприемачи и създава задава въпроса дали този подход е достатъчно действащ. Оттам и въпросът ми е до каква степен е ефективно и реално да се очаква да действат подобни социални предприемачи. И става дума не само за Европейския съюз. В различни страни по света хората се объединяват чрез различни фондове, в други видове обединения. И разбира се, при положение, че има конкуренция, инвеститорите са заинтересовани в това да се обединяват и техните обединения или фундации да бъдат конкурентоспособни в сравнение с други подобни обединения или фондове. Задава се въпроса дали могат да създадат необходимите условия привлекателни за инвеститорите. Как да се предложи възможността за заетост? Трябва да разберем, че извън Европейския съюз също има много възможности, но лично аз имам своите съмнения, което не означава, че не съм готов за по-нататъчно обсъждане. Председателката, благодаря ви. Няма други желащи да се изкажат. Затова предлагам да се върнем към Ники Мирям и след това да дадем думата на Софи. Имаме около 15 минути. Така, Ник. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на няколко от зададените въпроса. Е, някои от тях бяха зададени не веднъж. Първият въпрос е, за минимум 100 е, 000 евро. Дали това не е твърде висок прак и не губим ли нещо по отношение на професионалните инвеститори? Аз смятам, че това е, е един прак, който привлича и е, професионални инвеститори. Вярно е, че навсякъде има риск. Не съм убеден, че не, непременно е вярно, че когато говорим за заемно, а не за, за финансиране, а не финансиране чрез дялово участие, а, тук а, има по-ниска възвръщаемост. Поне някои статистическите проучвания сочат, а, че извода е нееднозначен. По-скоро ниското, а, ниското, това определя ниското ниво за влизане в такива а, фондове. За дефинициите, мисля, че това е проблем. А, за целия отрасъл. Когато се дефинира нещо като социално предприятие, трябва да има две характеристики поне. Първо, че има с, някаква социално предназначение по отношение на предоставените услуги, хората, които се а, обслужват. Това трябва да е част от заложените цели а, трябва, например, в Уединеното кралство има такива дружества в интерес на общността. Второ, по отношение на връзката с печалбата. Важно е това. При някои структури това е видно от самата юридическа същност, например организациите с нестопанска цел. Но при други, които имат стопанска цел, е по-трудно да се намери показател, който да недвусмислено да показва, че именно на това формирование отговаря на дефиницията. Някои поставиха въпросите за злоупотреба с обозначението. А, да, това е проблем. И отново тук се опираме до дефиницията, какво означава допустима инвестиция в този случай. Тук е важна ролята на надзора. А, това означава, че трябва да се заложат ясни и измерими показатели за социално въздействие за прага за активите. Не, казахте, че не е ясно защо трябва да има а, такъв прак. Тук мисля важно да обърнем внимание на мащаба. Мащаба определя устойчивостта на социалното начинание. Благодаря. Може би да добавим нещо към тези въпроси. 100 хиляди като прак за инвеститорите. От микрофинансирането, което се смята като отрасъл, че е 10 години напред от общия вид инвестиции, е, че напоследък в Credit Suisse, например, се, определя, се отделя фонд за инвестиции на древно, където може да се осъществяват такива а, инвестиции. Кива в Обединеното кралство също дава а, едни прости инструменти. Човек може да е, инвестира и малки суми, например едно евро. Това показва, че може да, навлезе, да се навлезе и в а, инвестирането на дребно. Повечето от дребните фондове на практика се целят към а, привличане на инвестиции от, от 100 хиляди или повече, защото по-малките са неефективни по отношение на себестойността. Определено има потребност да се отворят фондовете към по-малки инвестиции, например 50 хиляди. защото а, дори най-големите инициативи се, се определят като рискове. рискове. Тоест, ако имате 1% от а, вложението по отношение на ликвидните ви а, средства, това ви поставя високо рискова група. Сега за дефиницията дадахме отговор а, виждаме, че средства нарастват и това може да доведе до злоупотреба или разлика в а, тълкуването. В момента работим с нашата общност социални предприемачи за намиране на начин за вътрешно саморегулиране, за това къде се тегли чертата между социалното предприемачество и една обикновена фирма, която има висока степен на социална отговорност. Това може би се крие в методите на разпределение на печалбата в а, а, разликите от, между най-високата и най-низката заплата. А, допълнителни познатния се открояват и натрупат в тази област. Да, струва ми се, че що се отнася до по-общата философска тема за областта, в която функционират социалните предприятия предприятия. Аз съм германка, знам, че германците могат много убедително да водят дебат за социално отговорната държава. Виждаме от практиката, че социалните предприемачи са ценна добавка към съществуващите структури. Често те измислят иновативни и много високо ефективни структури това проистича от а, а, познаването на средата. Те познават много добре нуждите на хората, чието потребности целят да удовлетворят. Що се отнася до намирането на пари, да, това може да е трудно и често виждаме как тези инвестиционни фондове се учредяват в градове от рода на Лондон, Мюнхен, Цюрих или Женева, не в Абудаби, да речем, но търсят възможности за инвестиции в тези не така облагодетелствени райони. Виждаме два вида фондове. Едните, на които много наблягане, наблягане за местни инвестиции. Много от социалните инвестиционни фондове в Германия заявяват, и искаме да инвестираме в области, където се говори немски. това не мисля, че ги ограничава на сила а, в инвестиции от, в Европейския съюз, защото има и други, които а, а, биха били в ущърп на, на индустрията, ако ги ограничим само да инвестират в Европейския съюз. Сега има фондове, които са а, базирани в Люксембург, да речем. А, а, и наистина работят така, че да изградят една глобална индустрия. Благодаря. Спестихте време. Софи, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Най-напред трябва да кажа колко добър е климатът, в който се развиваше и беше подготвен този доклад. Работата беше с много високо качество и от страна на комисията, и от страна на моите сътрудници. Ставаше дума за една чудесна атмосфера. Благодаря на Европейската комисия, благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната помощ, за анализите, които те направиха на моя доклад. Сега няма да навлизам в подробности, защото ще продължим да работим заедно. Но а, когато става дума да отворим тези фандове на частните лица, трябва да кажа, че идеята е интересна. а самата доста мислих по този въпрос. Трябва да обсъдим а, тази възможност, защото а, социално отговорното предприемачество е нещо ново. Инвестирането а, в тази област е сравнително рисково и необходимо е да има някаква защита за частните инвеститори, които а, първо биха искали да видят как функционира тази система в течение на няколко години и след това да я отворим за частните инвестиции, ако, инвеститори, ако сме сигурни, че може да осигурим тяхната защита. Но готова съм да обсъждаме тази възможност с вас. Колкото за прагът за големите предприятия, и там ще кажа същото. Това е въпрос, който подлежи на обсъждане. А, а, мисля, че е разумно в първо, на първо време да ограничим сумите, а след това да помислим как да привлечем големите предприятия по-ефективно. Колкото до това, че инвестиционният фонд трябва да се да работи само с предприятия от Европейския съюз. Разбира се, това е лост за подпомагане на нашите предприятия. Това са инвестиции, чиято цел е да създадат работни места, да насърчат растежа. Тоест, това е социалният смисъл на този вид инвестиции. И разбира се, ние трябва да предпочитаме нашите предприятия, предприятията от Европейския съюз, а по-нататък да мислим за страни извън Европейския съюз. Но на първо време не мисля, че трябва да се простираме извън границите на Европейския съюз, а да работим преди всичко в него. Не мога да отговоря на всички подробности. Колкото става дума до депозитарите. А, струва ми се, че депозитарът е едновременно начин за секуризиране на инвестициите, като същевременно запазим известна гъвкавост при сравнително ниска, ниски разходи. Именно за това включвам тук идеята за депозитарите, която също подлежи на обсъждане. Може да я обсъдим заедно. Става дума за една открита дискусия, която несъмненно ще бъде интересна. Искам още един път да благодаря на Европейската комисия и на датското председателство, което се включи в, в работата по тази тема. И също така искам да благодаря на всички, които се изказаха тук. Благодаря и на експертите за техният принос. Благодаря. Благодаря много. А сега надявах се да можем да преминем гладко към следващата сесия, но тя трябва да започне в 4.15. И виждам, че някои от докладчиците в сянка още не са тук. Данута Хюбнер не е тук. Знам, че за председателите на комисии е трудно да намерят свободно време. Мислите ли, че можем да започнем без Данута? I think, well, I think it's useful to use the time that we... Мисля, че е добре да използваме времето, което имаме на разположение. И затова Филип е, ще дам, дам, ще дам думата. Благодаря, Шарон. Благодаря, Шарон. Благодаря на всички, които са тук. Е, трябва да кажа, че съм впечатлен аз съм за първ път докладчик в парламента. Благодаря, че всички сте толкова мили към мен. Разбира се, тази тема не е от най-сложните. Бих искал да направя едно изявление. Наскоро получих данни за зелени технологични инвестиции в Европа и също в САЩ. И САЩ надвишава Европа четири пъти. Бях много смутен от тази разлика между европейския новаторски модел – който се ръководи от стандарти, от регулиране и т.н., докато иновационният модел в САЩ не е чак толкова възприел подхода отдолу нагоре, но все пак в сравнение с европейския модел за иновации, подходът е много повече отдолу нагоре. Така че те първо предстои да се извърши много работа и разбира се не съм наивен, за да смятам, че регламент ще отговори на целият проблем, на проблема като цяло, защото има цял един списък от проблеми. Проблемът е свързан с менталитета, например европейския подход към поемане на риска, допускане на грешки. Има различия в подхода към предприемачеството, предприемаческия дух и тук има разлика между САЩ и Европа. Разбира се, приветствам предложението и се радвам, че ще има общи правила за инвеститори с рисков капитал в Европа. Смятам, че това е добре. Изпомним си първото ми обсъждане с Филип и вие ми казахте, че всички тези инвестиции са местни и не може да се очаква много от един общо европейски подход, но все пак аз казах, ако това може да бъде полезно, нека да го направим. Към Софии внесох много промени в проекто законодателството и ползвах същия подход, както и Софи към въпроса за депозитара. Може да сме съгласни или не. Аз съм открит към обсъждане на този въпрос. Ще се огранича с няколко дефиниции за допустими фондове за рисков капитал. Те трябва да имат възможност да се помещават и да оперират в Европейския съюз. Що се отнася до данъците, ние не искаме да отчитаме онези фондове, които работят с данъчни обежища. И едно от нещата, които променихме, че ние бихме позволили да има инвестиции от фондове за рисков капитал в други фондове за рисков капитал и това ще бъде включено в регламента. Вече споменах за депозитара. Има още няколко неща, че тези инвеститори на рисков капитал трябва да бъдат отразени и в други законодателни актове. Те вече са отразени, така че няма да пренаписваме законодателството. Не се безпокойте за това. Сега за правилата за прозрачност, които трябва да въжат за тези фондове. Това са основните моменти, така че за първи доклад може да кажа, че не съм работил много, но основното предложение от комисията не беше чак толкова сложно, че да заслужава прекалено много да си играем с него. Може би, като видите кои са в екипа, който се занимаваше с това законодателство, ще разберете, че това е едно белгийско досие. Имаме два докладчика от Белгия, имаме експерти от Белгия, но ние, както знаете, сме много отворени хора ние говорим различни езици, е, така че дори ако германците и шведите имат някои идеи, ние ще приветстваме техните идеи. Честно казано, ако имаме положителен принос, полезен принос от е, страна на хората от Обединеното кралство, това ще бъде интересно, защото аз виждам разлика в менталитета е, между менталитета в континентална Европа е англосаксонския менталитет, така че не всичко, което идва от англосаксонския свят, трябва да бъде отхвърлено с лека ръка. Не, не, няма проблеми. И искам да ви кажа, че за първ път виждам възможност за единен фронт между зелените от една страна и британците от друга. Ще видим дали ще успеем да го направим за е, що се отнася до работата ни по директивата за капиталови изисквания 4. Председателката, благодаря ви много. И сега ще дадем думата на нашите двама експерти, на господин Питерс който е управителен съдружник в дружеството Capricorn Venture Partners и на доктор Софи Венга, която е председател на фонда GMV Private Equity и тя представлява също така бизнес школата в Гент. Вие имате професионалната биография на нашите експерти и давам думата на господин Петърс.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 Добър ден, госпожи и господа. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да ви запозная с вижданията си и да отговоря на вашите евентуални въпроси за това дали предложението на комисията за регламент относно рисковите е, капитални фондове в Европа е подходящо и достатъчно за насърчаване на отрасъла на европейските е, рискови инвестиции а, и засилване на достъпа на малките и средни предприятия до дялов капитал. Моят а, опит а, от 26 години като европейски капиталист, надявам, ще ми помогне. Аз бях председател на Европейската асоциация на рисковия капитал между 89 и 90 година и участвах в създаването на ЕСДАК, която е Европейската борса за компании или дружества в растеж. През последните 5 години в Capricorn Venture Partners набрахме капитал в размер на 150 милиона евро за инвестиции в областта на чисти технологии и здравните технологии в ранен етап на развитие на дружествата от инвеститора в Белгия, Холандия, Финландия и Люксембург. Ние инвестирахме половината от тези пари а през миналите 5 години в 18 европейски малки средни предприятия, разположени в 9 държави. След включването на рисковия капитал в директивата за лицата, управляващи альтернативни инвестиционни фондове, което беше донесе лоши последици, аз си давам все по-ясна сметка, за това колко е полезно, че Европейската комисия сега признава за необходимостта от уреждането на специален режим за рисковия капитал като оценява, че липсата на системен риск при тях и економическото им значение за финансиране на иновативните малки и средни предприятия и ролята им в получаването на благотворни последствия от, в, смисъл на създаване на работни места – и растеж трябва да получат подобаващо се признание. Давам си възможност представа също така обаче и за това, че днес нашият отрасъл изпитва криза от екзистенциална криза. Последните данни, които получавам, нашата асоциация от Женева сочат, че, че през 2011 година общият размер на бран капитал е 4,1 милиарда евро. това е две трети от сумата, която бехме събрали преди 20 години, когато аз оглавявах Асоциацията по рисков капитал. Преди няколко години един студент от технологичния институт в Мичиган, който работеше при мене като стъжан през лятото, ми каза, че Европа уморява от глад своите прохождащи фирми. А, но тези фирми са отрещаващо значение за бъдещия ни растеж неодавна приятите документи, като например платежоспособност 2 и база от 3, направиха инвестициите в съответните застрахователни е, компании и банки невъзможно скъпи. Например, една инвестиция в е, фонд за рисков капитал, който ще разпредели своите инвестиции в 10 или 20 основни е, дружества – е, се сблъсква с капиталово изискване от 50% от своя уставен капитал, докато една инвестиция в държавни ценни книжа всъщност не изисква никакъв уставен капитал. Банката за международни разплащания предвижда правила по платежоспособност 2, които ще изместят инвестициите от дружествата и дългосрочните капиталови проекти към инструменти с фиксирана доходност. Има риск тези правила на платежоспособност 2 да се а, прилагат и по отношение на пенсионните фондове а, поне така а, сочат разговорите относно директивата за а, фон, пенсионно-осигурителните фондове от професионалният а, стълб. В заключение, предложението на комисията може би е интересно като концепция, но едва ли ще бъде достатъчно, за да осигури необходимия тласък за развитието на европейският отрасъл на рисковия капитал. Доста са неодавна приетите регламенти и тези, които се готвят, които имат ясен и пряк отрицателен ефект върху нашият отрасъл и заслужават вашето пълно внимание, за да се постигне общата цел засилване на достъпа на малки и средни предприятия до дялово финансиране. Аз ще си спестя оценките по отношение на подробното прилагане на този режим. Искам да подчертая обаче колко е важно да се стремим а, тежестта на режима, ореждащ европейските фондове за рисков капитал, да бъде колкото може по-лек ако обхватът на регулиране е твърде малък, никой няма да може да, се използва, да използва този тъй наречен паспорт или обозначение. А, и целта в края на краща няма да се постигне. Ако административната тежест е твърде голяма, няма да има полза да се използва а, етикета на европейския режим а, на фондовете за рисков капитал. Ако е, изисквания като платежоспособност 2, база от 3 и директивата за професионалното пенсионно осигуряване останат в този е, си вид, ще има е, опасност за прихода, притока на капитал към от нашият клас активи. Благодаря, че ме поканихте. Благодаря по някои от въпросите, които споменахте, може да направим нещо, едва ли а, това ще стане в, в втората директива а, по платежеспособността. Софи. Добър ден, благодаря за поканата. Да говоря пред вас а, за това как виждам предложенията, за които става дума. Най-напред трябва да кажа, че присъединявам към уводните думи, че е необходимо повече да подкрепяме и новаторските малки и средни предприятия в Европа. Като видях измененията, които се предлагат, това стана едва вчера, трябва да кажа, че някои от опасенията, които имах, вече са взети предвид от други, така че няма да се спирам на тях. Колкото от това дали предложението ще поощри е, рисковият капитал в Европа, съгласен съм с Жан Скоменс, че е, че е, има фактори, които потискат рискови капитал и едва ли това предложение ще може да ги компенсира. Колкото до фонд за рисков капитал, той, то може да бъде, бъде полезен, стига да не обремени прекалено и затрудни работата на фондовете за е, рисков капитал. Всяка помощ, която може да се окаже на фондовете за рисков капитал в Европа, е добре дошла. Като се има предвид, че Европа няма достатъчно фондове за рисков капитал – като се има предвид, че подобни фондове поначало са по-малки в Европа и в резултат нашите амбициозни малки и средни предприятия се сблъскват с ограничения и са в по-наблагоприятно положение в сравнение с малките и средни предприятия в други части на света. Ще реши ли това предложение всички проблеми, с които се сблъскват малките и средни предприятия? Не тези фондове за рисков капитал имат значение, ще има значение само за един малък процент от предприятията. Включително и за новаторските предприятия и за оня, които имат за целта си, за цел преди всичко растежа. Защо е така? Не, че по този начин ще решим проблемите на новаторските малки и средни предприятия. Инвестирането, примерно, от частни инвеститори и други, в абсолютно изражение, може би е по, играе по-голяма роля, отколкото а, от, на фондовете за рисков капитал. Това е не само така, не само в Европа, но и в САЩ. Ако искаме да осигурим подходяща среда за предприятията, трябва да има безпроблемен преход от един вид фирми към другия. Различни, така има особено приличие, различни видове предприятия, различни видове търговски дружества се разнуждават от различен вид финансиране. и обаче, като казвам това, трябва да кажа, че поддържам доводите на ЖОС – че вероятно има други проблеми в Европа, които застрашават развитието на рисковия капитал в Европа. Как трябва да се прилага този режим на практика? Това е ключов въпрос. Ако не се прилага добре, не много фондове за рисков капитал ще искат да получат този маркетингов паспорт. А, това може да се дължи на два различни проблема. Първо, какви фондове ще могат да кандидатстват? А, това е свързано от една страна с инвестициите, а от друга страна, как трябва тези фондове да. Какво трябва да бъде тяхното поведение, след като веднъж са получили паспорта и са преминали всички бюрократични пречки. А, кои ще бъдат допустимите инвестиции? Тук има два проблема. Първо, те трябва да бъдат се ограничат до фондове, които са не по-стари от 5 години. Съжалявам, че е, казвам това. Защото не разбирам, не разбирам този нов 5 годишен критерий, критерий за 5 годишен е, на възраст, е, защо е бил е, въведен. Това ще направи инвестирането от фондове за рисков капитал много по-рисковано. Те няма да могат да създават балансиран портфейл, като използват компании, които стремат към иновации, към по-зрели, по-стари фирми. Сега колкото до инвестирането чрез акционерен капитал, това трябва да бъде елемент, но не трябва да се забравя, че много от нея, които инвестират в рисков капитал, използват дългови а, инструменти, защото тук има редица фискални и други съображения, които те взимат предвид. Ако това бъде забравено, ще възникнат редица проблеми за фондовете за рисков капитал. Инвестициите, допустимите инвестиции се ограничават а, и а, тук аз съм съгласна с а, глобалния паспорт или ако щете идентификационен етикет. В момента the company really prohibiting that kind of behavior. В момента може да се каже, че подобен подход може да бъде вреден за предприемаческия капитал. Границата от 100 000 евро може също така да бъде оспорвана, дали тя не е прекалено висока. Тоест, като разгледаме сега какви са тежестите и какви са ограниченията, които се предлагат, аз съм особено обезпокоена относно депозитарите. Когато става дума за регистрирани фондове и за рисков капитал, мисля, че тук ще се увеличи прекалено много административната тежест и не разбирам а, защо зелените технологии са включени тук в може би е правилно да се каже трябва ли да се каже, че фондовете за рисков капитал трябва специално да, специално да подпомагат зелените инвестиции? Но, но това са моите забележки, свързани с предложението. А, Искаш ли думата, Филип? Да, вие привлякохте моето внимание, като казахте, че основните проблеми са свързани с други законодателни акти. Вие споменахте обнибуса, който ще бъде гласуван утре. Ако имате някакви конкретни бележки, свързани с онези части на законодателство, което които предизвикват вашата загриженост, много бих искал да чуя това. Искате ли да вземете думата и да отговорите? Също така Отмар, докладчиката по директивата за капиталови изисквания 4 тук. Отмар, просто да ви кажа, че имаше критични бележки в изказванията, че има проблеми пред рисковия капитал, поставени от Базел 3, неплатежоспособност и неплатежоспособност 2. И може би, когато работим по вашия доклад, ще се вземем и с това. Сега давам думата накратко на Джос. Като цяло, инвеститорите чрез тялов капитал и рисков капитал основно са загрижени от това, че капиталовите изисквания могат да попречат на подобни инвестиции. Това, за което се забравя, е, че когато правите преки инвестиции, например, страхователно дружество прави преки инвестиции във фирма, която не се котира на борсата, тук рискът е много висок и ако рискът е разхвърлян между 10-20 фирми, рискът значително се намалява и това не се отчита в изискванията за капиталова достатъчно. И за това, например, в инвестиционните отделен на застрахователните дружества са много загрижени и инвестира, извинете, настоява техните служители, отговарящи за инвестиции, да не инвестират в фондове с рисков капитал. И подобно е положението за Базел 3. Банките, когато инвестират в инвестиционните фондове и фондовете с рисков капитал, че те трябва да гарантират определено ниво на капитала. В миналата в Европа, ако се запознаете с статистиката, банките значително финансираха инвестиционните фондове и фондовете с рисков капитал, ние сме загрижени от това, че директивата за пенсионното осигуряване ще бъде пълно копие на капиталовите изисквания, изисквани според платежоспособност 2 и ние сме загрижени, че просто ще бъдат изхвърлени зад борда определени категории инвеститори. Пенсионното осигуряване е особено деликатен въпрос, защото пенсионните фондове поемат дългосрочни задължения. Така че тези фондове са много подходящи за инвестиции – които са свързани с рисков капитал или дялов капитал. И затова пенсионните фондове до сега са били сериозни инвеститори. Освен това, пенсионните фондове са загрижени в това, че ако инвестират в облигации предвид сегашната доходност по облигациите, пенсионните фондове няма да могат да изпълнят своите задължения спрямо бъдещи българските пенсионери, което ще създаде допълнителни проблеми за пенсионните фондове, които вече са достатъчно сериозни в Европа, така че това са трите основни опасения. Председателят благодаря. Много е важно да го чуем. Това е от независим източник. Сега Данута, дали искате да вземете думата? Uh, uh, uh, благодаря, Шаран. Аз съм докладчик Сянка от НЕП. Разглеждам а, списъка а, с другите докладчици в Сянка и с, с докладчиците днес. Трябва да се извиня, защото аз не съм белгийка. Ако може да ми предложите гражданство, много ще ме зарадвате. Сега сериозно. Аз се присъединявам към онези, според които това е важен регламент. Според мен това е стъпка към, надявам се, едно мъдро регулиране на финансовите пазари в Европа. За нас предизвикателството е в това да преценим дали този регламент наистина може да допринесе за решаването на най-важното ни предизвикателство в Европа днес, а именно економическия растеж. Как да постигнем растеж? не е просто да се каже, че е, тази, този регламент не е вреден за индустрията, трябва наистина да стимулира економиката. Това е нашата задача. Като цяло мога да определя регламента като добър законодателен акт, но има и редица въпроси, които той поставя от всички нас, които сме се запознали с предложението на комисията. Искам да поставя един-два въпроса на експертите докладчици днес днес, евентуално за да ме осветят по някои от моите съмнения. Това е свързано с, с е, това, че един от членовете членовете на предложението, което казват, че не трябва да се допуска регистриране на борса за тър... на търгуване на този вид предприятия. Аз искам да попитам, има ли основание да не се, да не се смята, че регистрирани а, на, за търговия на борсата а, предприятия не бива да се включват тук? Второ, за минималната инвестиция 100 000 евро за допустими инвеститори. Това не е ли твърде високо? Не предполага ли, че се привличат само институци... инвеститори, които са институционални? Една по-ниска граница не би ли давала пак разумна сигурност, каквато дава инвестиционният извлете професионалния инвеститор, но всъщност да, реално да помогне да се стимулира растежа в Европа. Другият ми въпрос а, се отнася до а, тези 500 а, милиона, които трябва да се инвестират, а, а, за да се получи това обозначение или знак за такъв вид европейски фонд. А, не бихте ли си, не бихте ли допуснали и а, фондове с, с рисков а, капитал, а, управляващи рисков капитал, който надвишава тия 500 милиона? Сега към колегата Ламберт, аз съм съгласна с вас, особено когато говорите за необходимостта да се включат фондовете на фондовете в обхвата на регламента. Подкрепям вашето виждане, но Имам а, две съмнения по този въпрос. Първо, вашето изменение 13, където предлагате да се ограничи допустимията инвестиция до дружества, които са а, не по-възрастни от 5 години. Защото не всички може да си представим едно дружество, което не е прохождащо, но има реална потребност да се разширява и за тази цел иска да привлече рисков капитал дали да не включим и такива възможности. И за депозитаря. Разбирам, че на международните пазари много пъти сме говорили по други поводи за депозитара като институция или система, но тук струва ми се ситуацията е такава, че повечето от активите, в които се извършват инвестициите от тези фондове за рисков капитал, всъщност не а, а, изключват участието на депозитара, очевидно неговото участие би било някаква тежест. Сега няма да обясняваме каква тежест означава това, но това исках да кажа по отношение на предлаганите от теб изменения. Благодаря ти, Шаран. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин Ламберт за чудесното сътрудничество Искам да благодаря и на двамата експерти за техните, техните интересни приноси. Мисля, че тук всички сме съгласни, че е необходимо да намерим начини да поощрим инвестициите в предприятия и проекти, които са иновативни. Въпросът е как всичко това е свързано с други законодателни актове, какви ще бъдат последиците. Мисля, че трябва, трябва да се спомене това в доклада. Има законодателни аспекти. Имам предвид CAD 4, а също така мисля, че има а, нещо, за което, което не сме споменали. Това е хоризонтът до 2020 година. А, предполагам, че предложенията а, а, да се, за да се а, помогне на рисковият капитал в Европейския съюз. може би трябва да се увеличат средствата, които се инвестират в подобни проекти. Трябва да има баланс между прозрачност и равнопоставеност в правилата, по които функционират тези фондове. Трябва да се, не се, се забрави въпросът за това, че трябва да има един единен единствен депозитар. Би било интересно да чуем какво мисли Йос Петерс по този въпрос. Не мисля, че трябва да бъдем прекалено строги, като ограничаваме е, достава само до, до онези, които не са не, по основани преди не по-малко, повече от 5 години търговски дружества или предприятия. Но ако настояваме фондовете само да инвестират в нови акции, така да е, това ще направи работата на бизнес благодетелите много по-трудна така наречените бизнес ангели. Е, не съм е, стигнал до заключение за тези така наречените закрити фондове, там където има определен, определен срок за инвестирането. Но какво става, ако не инвестирате в едно а, предприятие и то започва да расте да се развива чак малко преди а, да изтече срокът за инвестирането? И ако инвестира, трябва, ако фондът, инвестиционният фонд трябва да прекрати инвестиционната си дейност именно в този момент, това ще бъде много неприятно. Значи необходима ни е определена гъвкавост, без обязателно да приемаме абсолютно а, липса на всякакви ограничения и възможност за безсрочно инвестиране. Сега, колкото до европейските инвестиционни, знаете, Европейският инвестиционен фонд, свързан с Европейската инвестиционна банка, и за да може да се помогне на паспорта, за който става дума, и нещата да потръгнат по-бързо, може би трябва да се каже, че когато става дума за официалните фондове, те също трябва да използват този паспорт. Това ще подтикне и други фондове да го използват. А сега въпроса за границата от 100 000 евро. Това може би по-малко въжи за социалните фондове, но мисля, че трябва да обсъдим този въпрос и да намерим баланс в решаването на този въпрос. От една страна да има отвореност, от друга страна да се защитават инвеститорите на дребно. Защото става дума за фондове, които обединяват голям брой малки инвеститори, дребни инвеститори. Трябва да намерим някакво средно решение от между това да отворим тези фондове напълно за най-големите инвеститори, а и също така да осигурим едновременно с това защита на инвеститорите. Благодаря. Също така от бългийска страна. Благодарности към докладчика. Смятам, че имаме много интересно предложение и искам да кажа, че съм изключително напълно съгласен с нашите двама експерти. В момента парламента работи с голям обем законодателни актове, които могат да блокират дейността на пенсионните фирми, застрахователните дружества, също така дружествата, опериращи с рисков капитал. В нашата група, групата на социалистите, ни обсъждахме миналата седмица, че е необходимо да се осигури възможност да функционират дружествата, фондовете с рисков капитал. Също така съм съгласен, че е необходимо да се създаде един добре действащ сектор на рисковия капитал в Европа и необходимо да се привличат средства. Важно е също така да има такъв паспорт за рисковия капитал. Ето също така се говореше за отворени и затворени фондове, за прагове със съответната стойност. Аз мятам, че трябва да се въведат такива прагове, най-малкото, за да има институционални инвеститори, които да участват в такива капитали или поне хора, частни лица, които да знаят в какво инвестират, защото иначе ще преминем в полето на защита на потребителите и това ще осложни нещата. Този прак за фондове, който е под 500 милиона евро, този критерий се въвежда, за да се създаде връзка с директивата за управителите на фондове за альтернативни инвестиции. Предвижда се много по-облегчен регулаторен режим за фондовете с, рисков капитал. Но все пак, разбира се, и въпроса е каква е връзката с директивата за управителите на фондове за альтернативни инвестиции. Продължава да се обсъжда въпроса за това, що е предприятие с допустим портфел. Мисля си, че 5 години е един добър критерий, защото такива дружества стават зрели след 5 години и обикновено след 5 години те вече просто престават да бъдат реално предприятия за рисков капитал. Също така трябва да се изчисти дефиницията за МСП. Мисля, че за сега имаме 27 различни дефиниции. Трябва много ясно трябва да дефинираме какво е предприятие с рисков капитал, какво е МСП. Също така трябва да изясним някои други понятия, свързани с фондовете, началото на тяхната дейност, края на тяхната дейност. Така че като цяло отношението ми е положително. Смятам, че предложението е добро и то ще съдейства за отварянето на пазар за рискови капитали. Разбира се, това не е панацея. Няма да бъдат решени всички проблеми. Разбира се, стоят много други въпроси. Например, какви са печалбите, каква е възвръщаемостта от дейността на тези фондове и те не винаги привличат много инвеститори. Трябва да отчетем също така Хоризонт 2020. Можем да обсъдим също така как функционира в тази светлина Европейската инвестиционна банка и също така кои инвестиционни фондове са допустими, но ако съчетаем всичките средства, с които разполага Европейския съюз, ще позволи да се осигури повече рисков капитал за финансиране на новаторските предприятия. И мисля, че можем да постигнем един добър компромис, който поне малко ще подпомогне рисковия капитал в Европа. Благодаря ви. Председателка, благодаря ви. Саят. Благодаря, госпожо председател. Както и с предишното досие, Приветствам концептуалния подход, който е възприят от докладчика. Знам, че докладчика е много открита към обсъждания и предложения. Приветствам и факта, че изобщо се внася това предложение. у нези, които работихме по директивата за управителите на фондове за альтернативни инвестиции, сме чули много предупреждения и трябва да бъдем справедливи. Европейската комисия извлече полки и направи едно добро предложение, което аз приветствам. Също така трябва да разберем каква е ситуацията, какви са условията. Банките са в затруднително положение, те трябва да, балан... трябва да мислят за балансовите си отчети и те трябва също така да обмислят какъв е техният капацитет за предоставяне на кредити, защото от една страна ни им казваме давайте повече кредити, от друга страна им казваме внимавайте за балансовите си отчети. Разбира се, ролята на рисковия капитал е важна, но трябва тези фирми за рисков капитал трябва да са реалистични, да знаят какво да очакват. Те трябва да са наясно какво могат да предложат на потенциални инвеститори, какво инвеститорът е готов да рискува. Разбира се, тук имаме също така някои проблеми с менталитета в сравнение с САЩ, особено що се отнася до това по какъв е, начин реалността коригира очакванията на някои фирми. Бих искал да се спра на някои конкретни аспекти. Първо, както Филип каза, е кръстоската между прага от 500 милиона евро – и също така етикета и директивата за управителите на фондове за альтернативни инвестиции. Това, което ви предлагате, може да бъде подходящо, така че фондът да реши дали да бъде ръководен по режима, предлаган директивата за управители за альтернативни инвестиции. Аз не съм бългиец и бих искал да уточня нещо. Много се радвам, че докладчикът, е, въпреки това, че не съм бългиец, е готов да ме изслуша и да изслуша моето предложение. По въпроса за инвеститорите и какви инвеститори трябва да бъдат допустими. Лично аз като пазарен либерал смятам, че всеки трябва да може да има право да инвестира, стига да разбира риска. Но точно тук е проблемът. Защото точно тук е проблемът, който е свързан и с защита на потребителите защото хората ще дойдат при нас и кажат, да, аз прочетох документите, подписах това, но аз не знаех, че инвестирам в това. И аз не знаех, че мога да изгубя парите си. Като политиците трябва да сме внимателни, когато става дума за това, кои са допустимите инвеститори. Също така бих искал да има обвързано с други регламенти и директиви. Може би да се въведе идеята с допустимия инвеститор и това е добре, може би да се обвърже с разпоредбите на директивата за пазарите в финансови инструменти. Разбира се, трябва да дадем възможност за гъвкавост, за свобода на действията на националните регулаторни органи. И последния въпрос е въпрос петте години. Разбира се, трябва да подпомагаме на фирмите, не само фирмите, които те първо започват своята дейност, но и фирмите, които се намират на различни етапи на растежа си защото понякога една фирма, която съществува от по-дълго време, започва да се разраства, започва да расте и ние би трябвало да можем да им помогнем. Затова искам да задам въпроса на докладчика дали наистина стоява да се подпомагат само фирми, които не са по-стари от 5 години. И последно, проблемът с депозитара. При положение, че фондът за рисков капитал обикновено нямат не притежават за дълго време ПР, е необходимо да се осигури защита на инвеститорите. Питам се дали изобщо има някаква обосновка да се въвежда това изискване за депозитар или ако има обстоятелства, в които се смята, че е необходимо да има депозитар, не е ли по-добре да отчетем, че имаме достатъчно механизми за защита на инвеститорите? Председателката, благодаря. Това, което ще направя сега, ще помоля Европейската комисия да се изкаже, защото имаме време и по този начин ще могат и нашите експерти да отговорят на това, което е Европейската комисия заместник началник отдел, господин Тилман, който не е бългист, ще вземе думата. Uh, Благодаря много, госпожо председател, че ни давате думата. Окръжени сме от като цяло положителния отклик на нашето предложение, защото не винаги то, нашите предложения се посрещат така. Що се отнася до а, социалните, е, социалното предприемачество, имахме някои съмнения. Много се радваме, че идеята намира подкрепа. Това а, заедно с, с предложението за фондовете за рисков капитал се оформя като приятен тандем. Ще обобщя по три точки. Основните притеснения при тези нови схеми е а, поемането о, от инвеститори. А, смятаме, че а, то ще бъде ниско, ако няма достатъчно добра основа тази схема а, и съответно оценките ще бъдат по-опосредствени. Второ, че това се прави заедно с много други неща, по които трябва да се работи. На първо място това е данъчното облагане. Ако се облагате с данък на ниво фонд и накрая и след това на ниво инвеститор, тези схеми едва ли ще се ползват с голям успех. За да се създаде култура на инвеститори в а, рисков капитал, трябва поне да се гарантират, ако не данъчни преференции, то поне неутралност по отношение на данъчното облагане. Иначе схемата, боим се, няма да успее напълно. Трето, както казах в началото, схемата трябва значително да се различава от правилата на директивата за лицата, управляващи альтернативни инвестиционни фондове искаме капиталовата база, с която може да се ползва от фонда за рисков капитал а, трябва да е обозначена като различен, но да, ако обозначението е значително като стойност, а, може би е по-изгодно да се прилагат а, правилата на поменената директива и значи трябва да видим дали предложенията ще се посрещнат добре, дали ще има мерки, които да смекчат отрицателните последици или трябва да а, бъдат подкрепени допълнително. И затова трябва да видим дали всички мерки, които се предлагат, подкрепят и засилват привлекателността на схемата или всъщност спъват възможностите за учредяване на фонд за рисков капитал. Ще кажа две-три неща по отношение на конкретните предложения за изменения. Първо, Имахме тясна дефиниция за взаимните фондове от отворен и затворен тип. Имахме доста лорове. Всъщност при фонда от затворен вид означава, че при прекратяване на фонда нямате право за обратно изкупуване. И така, ако изберете да инвестирате в социален фонд или фонд за рисков капитал, трябва да останете инвеститор до края на продължителността на съществуване на фонда и да вземете съответно полагаемата си ви се въз, а, връщаемост накрая. Това отговаря на дефиницията за фонд с, а, от затворен а, тип. Ако сте получили, например, 100 милиона като ангажиран, подписан капитал, може никога да нямате право да увеличите ангажирания капитал. Разбирате, може да го направите а, и фонда остава затворен, защото не можете да излезете от него. И имахме дълъг дебат, дълъг е дебат с държавите членки. Ние се въздържахме от включването на дефиниция за фонд от отворен и затворен вид, защото е ясно, че няма да има права за предварително изкупуване на дяловете, но не искахме да попречим на спазването на поетите капиталови ангажименти в двата вида фондове. Има някои описания по отношение на седалището, както на самия фонд, така и на основната фирма, в която е капиталовложението. А удовлетворени сме а, седалището на управляващия фонда да е в Европа, защото управляващото лице е този, който а, гарантира изпълнението на целите на а, е, инвестиционния портфел на фонда. Всичко това се опира на презумцията, че държавата, в която е седалището, ще следи отблизо действията на управляващия и ще се спазват изискванията 75% на инвестиция в основни фирми. Сметнахме, че това изискване е достатъчно от там нататък, къде ще се инвестира останалите средства, решава управляващия доста си мислихме дали основната инвестиция, т.е. предприятието, да не се намира задължително в Европа, защото както и вие в комисията посочихте, основната цел е да усилим конкурентоспособността на Европа. Макар, че това по принцип е част от предназначението на социалните фондове, те в повечето, не във всички случаи с седалище Европа, може да се посочи с добра обосновка и причина защо капиталите, е, фондовете за рисков капитал не трябва непременно да са седалище в Европа, защото ако имаме външно седалище, този фонд отново може да инвестира в Европа. За това не бива да изключваме възможности за международно сътрудничество, така че тези дружества, макар по по-начално да не са в Европа, пак да могат да се финансират, така че в крайна сметка да се получи а, така че те са дъщерно предприятие на друго предприятие, което не е само по себе си в Европа. Така, това е по въпроса за седалищата. А, с две думи, може би, за... Бях си го записал, обаче го забравих. Може би не е било толкова важно. Така че, в заключение, ще посоча, че ние търсим да от да, а намерих го връзката е, с, с директивата за альтернативните инвестиционни фондове. Проблемна е тя, защото какво става, ако имате един портфел на един оператор, който работи с фондове с рисков капитал, нарасне над 500 е, милиона евро. Поглеждайки средния размер този, е, на този вид фондове в Европа, което е 60 милиарда, опасността е минимална. Но все пак като минимум е, може, това е прак за да се ползва този етикет. Ако да се мине този фонд, дали веднага фонда става фонд за альтернативни инвестиции и попада под обхвата на директивата с тези фондове, това е политическо решение. Макар, че тук става въпрос за прилагане на специалното право все пак има специално правило за альтернативните инвестиционни а, фондове, които отговарят и на дефиницията за фондове за рисков капитал. Това означава че вие ще влезете в а, а, обхвата на директивата за лицата, управляващи альтернативни инвестиционни фондове, но ще може да ползвате и обозначението за фонд за рисков капитал. В заключение, много държим а, да тръгне системата. Това означава да се приемат инвестиционните предложения и тя, система трябва да е по-привлекателна от а, альтернативни инвестиционни фондове. Затова я подлагаме на тъй наречения лек режим. Надзорният контрол върху управляващото лице, надяваме се, ще бъде достатъчен контрол, това няма да е средство за, за обикаляне на изискване относно дяловите инвестиции, т.е. правилата ще се спазват и много се радваме, че се оформя обща консенсус по отношение на тези а, характеристики и че и парламента и съвета бързо ще приемат а, този акт и той ще се приеме преди лятото. Благодаря много. А, извинете, ако наруших правилата, като дадох думата на комисията, но може би ще имам възможност пак да ви я дам и по-нататък. Сега на докладчика. Госпожо председател, трябва да кажа, че а, ми правят дълбоко впечатление а, за дълбоките познания, експертни знания, а, които, на които ставам свидетел тук по отношение на рисковия капитал. Не очаквах такива точни а, въпроси. А, първо, имаше въпроса за кампаниите, които не са регистрирани на борцата. Истина е, а, а, че а, фирмите, които са регистрирани на нерегулирани борси, много често са в по-лошо положение, отколкото у нея, които не са регистрирани тъй като те не е обязателно да е, бъдат ликвидни и да имат достъп до ново финансиране. Повечето фондове за рисков капитал нямат право да инвестират в фирми, които са регистрирани на борсата. Европейският инвестиционен фонд е изключение. Той има право да инвестира в фирми, които са регистрирани на альтернативни борси, т.е. не на регулирания пазар. Интересно е предложението да се включат фирмите, които са регистрирани на нерегулирания пазар и те да бъдат потенциална е, цел за инвестиране. Е, сумата от 100 000 евро, прагът от 100 000 евро беше споменавана многократно. Имаме е, фидерни фондове, където този прак е 100 000 и затова има няколко причини. Една от причините е, че когато става дума, разбира се, когато става дума, разбира се, за инвестиране на дребно, това е съвсем различно. Има фондове, това може да се направи, когато има 20-30 инвеститори, не когато са 2-3 хиляди. 2-3 хиляди. Има един инструмент, така наречен Quest for Growth, Евронес Брюксел, така че всички инвеститори на част, на които искат да участват в, в като инвестират в рисков капитал, могат да купат акции на борсата и след това да ги продадат, когато искат. Мисля, че това е много по-удачно, отколкото ако свалим, ако свалим а, прагът, примерно на 50 хиляди трябва да избегнем това или трябва да бъдем така, в публичното пространство, за да могат хората да участват или изобщо да не излизаме там. Има 32 2000 инвеститори повечето от тях е, не са особено доволни, и искат да си изтеглят парите, за да си купат било къща, жилище, било нещо друго. А, значи, за намаляването на прага е свързано с а, това положение. Ограничението за 5 години, а, ще ви дам един пример за него. Една от фирма, която искаше да инвестира в хибридни, в хибридни автомобили. Белгийска фирма, която от 20 години работи в различни енергийно ефективни в, а, а, трансмисии. Казах, тази фирмата е, съществувала от 20 години и в момента е в фалит. Инвеститори, които са инвестирали 20 милиона в, в акционерен капитал и 25 е, милиона в, в дългови инструменти. Миналата година тази, инструмент, е, е, тази компания е имала 200 работници и имала 90 милиона евро печалба в момента. Тя изпитва първите електрически двигатели, коли, които ще излезат на пазара. Значи трябва да внимаваме с тази срок от 5 години. По-добре е много пъти е да се влагаме средства в една съществуваща зряла фирма, отколкото в нещо, което е съвсем ново. Колкото до депозитара. Искам да посоча, че това е абсолютно ненужно отежняване на процедурата. А, значи, капиталът на траншове а, а, се а, използва. значи започваме с, 20, започваме с 25% и след това инвестираме, имаме аудитор и проверяваме регистрите на компаниите, за да видим дали наистина съществуват и е, един депозитар ще има ограничена полезност или, или ще бъде абсолютно ненужен, може би, само ще добави а, е, допълнителни тежести и разходи. Ставаше а, е, въпрос с, а, е, за директивата за альтернативните а, фондове. За управителите на, а, инвести... на альтернативни фондове директивата. Тук има две съображения – първо, в, в, е, в рисковия капитал имаме, така да се каже, едно, а, е, а, е, така, една група, а, която се е разделена на две класи. Ако сте под 500 хиляди, може да си тръгнете. Но много трудно е да убедите един менеджер на банка или някой друг да инвестира трябва да ги убедите да поемат този риск. Но повечето от ние, които работят в е, риска, имат, имат, говорим за альтернативни активи. Всичко останало е, се регулира от новата директива. А риско, се оказва, че е, онзи, който да инвестира в рисков капитал, ще може да си тръгне, да, си, да, да, да излезе в такъв случай няма да може да получите, никой няма да инвестират. Искаме значи, да има пълно съответствие, защото иначе няма да имаме средства, които да постъпват в тези бъдещи фондове. Иначе създаваме в областта на рисковия капитал – две категории участници. Ония, които отговарят на изискванията за директивата за альтернативните фондове и онези, които не отговарят. Този нов режим е интересен инструмент. Той може да бъде такава знак за качество и да помогне в набирането на средства в фондовете. Сега това, което Саид каза, може би трябва да го кажа на холандски, но когато стана дума, че трябва да има връзка между публичните европейски фондове, например Европейският инвестиционен фонд, дали те имат паспорт или се регулират като е, е, европейски фондове за риск в капитал, но това не трябва да бъде изискване, за да могат фондовете да получават средства от Европейският инвестиционен фонд. Комисията с право се тревожи, защото когато е, започнем да регулираме навсякъде ще започнат дискусии дали трябва а, а, а, да имаме пълно съответствие или частично съответствие с а, новият режим. Мисля, че задълбочаването на капиталовия пазар е на възможността малките рискови фондове да набират капитал трябва да бъде докажена. Софи, мисля, че го посочи – това е много добър така, маркетингов е, етикет, ако щете, но едва ли ще доведе до приток на капитали в тези фондове. Сега за закритите и откритите. Е, и представител на комисията много добре го изясни този въпрос. Защото ако намалим прагът, е, ще имаме инструменти, в които инвеститорите могат да участват или да си изтеглят средствата си. Ако искаме да подкрепим новаторските начинания, па, дискутирали сме много пъти бъдещето и мога само да кажа, че Европейският инвестиционен фонд е инвестирал в нашият фонд – чрез програмата ЦИП и това, от това имаше голяма полза. 70-80 милиона, от тях 50 бяха поети задължения на Европейският инвестиционен фонд, обещани от Европейският инвестиционен фонд. Набрахме над 100 милиона за Clean Tech Investments в Европа. Така че е, въпросът е тези е, средства да бъдат част от, ще се бъдат част от една програма, където мнозина ще искат по едно парче от е, тортата, така да се каже. И мисля, че парламента трябва да направи усилие да се концентрират, да се съсредоточат средствата, като се стъпи върху това, което е направил до сега Европейският инвестиционен фонд, иначе няма да постигнем целите си. Мисля, че отговорих на повечето зададени въпроси. Мисля, че вече времето ни свършва. Сигурен съм, че и вашата колежка ще иска да каже нещо по тези въпроси. Съвсем накратко. Няма да повтарям това, което каза Джо. Съгласен съм с повечето неща, с изключение на прага за от 100 000 евро. Според мен това е твърде висок праг. Според мен не трябва изобщо да включваме инвеститори на дребно, но разбира се има разлики между това какви са точно инвеститорите на дребно защото за малките фондове дори и много древни инвеститори на дребно могат да бъдат важни. Така че аз бих предложила този праг да бъде намален поне малко. След това се говореше за 70% прак на инвестиции. Наистина това може да създаде проблеми в зависимост от дефиницията и от методите за измерване. Не е възможно да има 70% пълни инвестиции в началото и в края на дейността на фонда. Т.е. трябва да се посочи, че целта е да има 70% допустими инвестиции, а не да се разглеждат нещата за всяка отделна година и дали във всеки един отделен момент от времето е постигнат този критерий от 70%, така че е важно да се изчисти формулировката тук. Един друг въпрос беше за седалището на портфейлните дружества. Съгласна съм, че инвестициите трябва да се ограничават не само с европейските портфейлни компании, Очевидно, повечето инвестиции трябва да са в Европа, но те трябва да стимулират не само съвместни предприятия в чужбина, но и да има преки инвестиции в други страни от света, които ще мотивират европейските предприемачи и цялата общност на фондове за рисков капитал, така че мисля си, че това ще бъде добра идея, така че това са основните неща, които исках да кажа. Председателката, благодаря ви. Сега, Филип, вие имате думата съвсем накратко. Първо, искам да благодаря и двамата ни експерти. Смятам, че вашият принос беше много ценен. Определено отчетох това, което вие казахте. Виждам, че тук има голяма степен на съгласие. Ще работя в тази посока. Очаквам с търпение вашите изменения. Е, правилото за петте години, разбира се, не е подходящо правило за постигане на целта. Ние имаме за основна цел тези фирми да работят добре. Uh, Ние искаме тези фирми да предприемат нещо ново, това да са нови дружества. И може би ще срещна с вас и ще говорим по-неофициално как да останем в сферата на рисковия капитал – Също така отчетох другите ви бележки за депозитара. Нямам някакви твърди идеи за това, така че нека да обмислим какво ще е разумно. Очаквам с нетърпение вашите изменения. Мисля си, че ще бъде лесно да постигнем компромисни текстове и надявам се, че процесът ще протича гладко. Благодаря ви. Right. Well, Благодаря ви много. Благодаря на всички за присъствието и участието. А, извинете, извинете, графика. За двата доклада представяне на проекто доклада на 20 март. Крайният срок за изменения 28 март, 12 часа на обяд. Обсъждането на измененията на 24-26 април Гласуването в комисията в края на май 30 или 31 и в пленарна зала ще гласува през юли. Така че това е един доста ускорен процес. Благодаря на всички. Ние изпреварваме графика с около 5 минути, така че ще направим кратка 5-минутна почивка, преди да преминем към следващата точка от дневния ред.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 Колеги, дали бих могли да започнем? Благодаря ви. Филип. И така, продължаваме с шоуто на Филип Ламбер. Това е осма точка дневния ред. Трансевропейска енергийна инфраструктура и отмяна на решение номер 1364-2006 година. И ние всички, разбира се, знаем какво означава това. И така, Филип, имате думата като автор. Всъщност, авторът е Ани, която е от комисията ИТРА, от водещата комисия, така че бих могъл да кажа, че съм много почтителен към нея. Искам да кажа, че за втори път съм докладчик на едно и също заседание, то по тема, по която аз не съм особено компетентен. Така че това са частите от досието, за които ние поехме отговорност. Няма да говоря в подробности. Става дума за условията за финансиране на трансевропейските енергийни мрежи, които са паралелни на трансевропейските транспортни мрежи. Става дума за това как да избираме приоритетите и кои са правилата за допустимост на тези проекти. Единствените няколко изменения, които до сега направих, са следните. Първо, да се направи връзка когато избираме проекти за допустимост, да имаме ясна връзка с, целите на стратегията Европейски съюз 2020. Вие знаете, че това ми е любимата тема. Тоест, ние имаме една цялостна економическа стратегия Европейския съюз 2020 година и след това ние забравяме в законодателството и в бюджета за целите, така че трябва да има ясна връзка. И разбира се, искам да ви напомня, че една от ключовите цели на стратегията Европейски съюз 2020 година е свързана с енергетиката, не само с климата и за това енергийните инфраструктурни обекти са много важни. Германия е решила да се откаже от атомната енергетика, което означава, че нараства потребността от пренасяне на енергия и това също въжи и за възобновяемите енергийни източници. Също така искаме на колкото се може по ранен етап на процеса да интернализираме външния еколог... външното екологично въздействие, външните екологични фактори, правим стъпки в тази посока. Също така внесохме изменения, което се отнася до използването на изчисленията, току обсъждахме с комисията преди това заседание този въпрос – така че ако това изменение не е обосновано, не виждам тук представители на Европейската комисия. Може би посоката не е вярна, затова трябва да продължим обсъждането с Европейската комисия. Едно нещо, което искаме да въведем и това е част от разгорещена дискусия, която имах с Европейската комисия преди това заседание, е да се посочи, ако връзка се увеличават разходите по проекта с над 30%. Дали това прави проекта допустим? Т.е. такъв проект би трябвало да бъде изваден от приоритетния списък. Отговорът на комисията беше, знаете ли, 30% отклонение от бюджета е нещо обичайно. Ако това е така, това означава, че просто лошото планиране е нещо обичайно и аз не съм съгласен с това. Ние знаем, че Конгресът на САЩ прие редица правила, че когато отклонението от цената на проекта е над 25%, то тогава такива проекти могат да бъдат просто прекратени. Тяхното финансиране може да бъде прекратено. И аз мятам, че е добре да се включи нещо такова в законодателство, особено когато отношението е, ми това е обичайно нещо. Ако 30% увеличаване на предварително предвидените разходи е нещо обичайно, то едва ли проектът, който е бил внесен е достатъчно добър, затова трябва да въведем повече дисциплина. Аз много обичам да има дисциплина, искам да има дисциплина и в частния сектор, и в сектора на комуналните услуги. Също така има нещо по интелигентните мрежи. Смятаме, че те трябва да бъдат подпомагани също както и всички други видове инфраструктура, тъй като това е ключов приоритет, ако искаме да развиваме ВЕИ. Така че това бяха някои от измененията. Първо трябва да признаем, че ние не сме водеща комисия. Второ трябва да признам, признаем, че не съм специалист, така че ако има някакви компетентни мнения тук, ще се радвам да чуя тези компетентни мнения. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Върнах. Äh, ja, es handelt sich... Äh, Благодаря. Не става дума само за отменянето на определена директива. Става дума за по-нататъчното развитие на европейските енергийни мрежи. И става дума, комисията смята, че около 200 а, милиона евро ще бъдат необходими, а само 40 милиона са необходими за високоволтовите далекопроводите, за а също така са необходими средства и за газа, и за инфраструктурата за пренос на въглероден диоксид. това е нещо, което има отношение към работата на нашата комисия, въпреки че ИТРЕ е водещата комисия. Тук най-важни са приложенията, където са разписани подробните описания. Както господин Ламбер спомена, става дума за финансирането и приоритетните инфраструктурни коридори 20 точки са изброени, където е допустимо финансиране. Преди всичко трябва да видим дали тези коридори са изчерпателно изброени и правилно описани. И да видим дали нещо не трябва да се добави към тези 12 коридора имаме тук и трансграничната мрежа за пренос на CO2. Но в някои страни, като моята, например, към този въпрос се подхожда по лендери, а не национал, на национално равнище. За какво става дума? Примерно, ако имаме едно складово стопанство в Европа, примерно в под Северно море и е, но, според норвежката държавна компания на, за 600 години може да се складира всички въглероден диоксид там, ако, който ще бъде емипа, ако имаме а, необходимите а, връзки. Е, значи става дума за голям, голяма възможност за съхраняване на въглеродния диоксид. Е, но Норвегия, те произвеждат газ, добиват газ, при чието горене се отделя 0,5% CO2. По-малко, отколкото в някои промишлени процеси. И те вече е, е, съхраняват в тези а, е, скални а, е, а, масиви под Северно море съхраняват вече въглероден диоксид. И тази технология ще има наистина значително добавена стойност. А в второто приложение се говори за инфраструктурите, за далекопроводите с високо напрежение, газопроводите и така нататък. Става дума за правилата на регионалните групи, които се занимават с тази инфраструктура, как ще бъдат организирани тръжните процедури по е, региони, а също и за това което се определя като общ интерес. И в тези приложения съдържат дълъг спис, дълги списъци. Не знам ние дали трябва да се занимаваме с тях, защото комисията по въпросите на промишлеността фактически трябва да се занимава с този въпрос. Но именно в приложенията е основното в, в тези предложения, а не самия текст примерно групата на Кайл Фромиет, който когато беше комисар, който отговаряше за конкуренци... конкуренцията, тогава бяха направени първоначалните предложения. Така че смятам, че двете комисии трябва да заедно да поработят по шесто приложение насоките за прозрачност и публично разпространяване на информация относно всичко това необходимния е подход, който е да отговаря на изискването на стратегията за 2020. Енергийните мрежи в момента страдат от това, че планирането е национално, а не европейско. Но в доклада се съдържат много важни въпроси. Може би има и други, които не съм споменал, които заслужават внимание. Надявам се, че срокът за внасяне на изменения няма да бъде прекалено къс. Ме ми се иска да е след великденските празници. Благодаря. Тук е чета 28 март срок за изменение. Ще помоля секретарятът да се занимае с този въпрос за сроковете. Карим. Благодаря. Искам да благодаря на Филип Ламбард. За съжаление, Филип, аз не съм докладчик в рамките на комисията ИТРЕ, защото преди бях член на тази комисия ИТРЕ. Радвам се, че съм сред така благоразположени депутати, но поради някои обстоятелства в нашата делегация трябваше да си подам оставката. Но а, все пак аз съм докладчик в а, Сянка по темата и искам да поздравя Филип за отлично свършената работа. Повече от предложенията за изменения са в правилна посока и заслужават да бъдат подкрепени. Искам специално да спомена тези, които са в подкрепа на екологичните аспекти и призовават естествено за увеличение до 20% на альтернативните енергоисточници, както и измененията, призоваващи за изграждане на интелигентни мрежи, а именно изменение 21 и 26. Те също са много важни. Както и едно изменение, което конкретно призовава призовава да се разпределят печалбата по справедлив начин. Това също е важно изменение. И предвид критичното положение на трансевропейските мрежи в момента, и, въпросът трябва да се разглежда, за да се спазят поставените цели за Европа 20-та година по отношение специално енергийните е, енергоисточниците и за осигуряване на енергийната сигурност в Европа. Ако нямаме готов, завършен вид инфраструктурните връзки, по-специално за свързаността с альтернативните енергоисточници, ако не ги свързвам с новата мрежа, ще пропуснем тези възможности и няма да постигнем заложените цели, няма да се радваме и на екологичните ползи от това. А, прави се разлика между европейски мрежи и стратегията Европа с 2020 година – и съответно заложените социални цели, т.е. създаването на работни места. Тъй, че едно от приложенията ми е, между другото, искам да питам конкретно какво мисли по него докладчика, а именно, предвид на днешната ситуация, има голяма разлика по отношение на кредитоспособността на държавите членки и евентуалните инвеститори. Това голямо различие може да доведе до дисбаланси, както и до пречки пред финансирането на инфраструктурните обекти в областта на енергетиката. Като имаме предвид водещата роля на частните институции в финансирането на мрежите, означава, че трябва да отчетем необходимостта от премахване на тези пречки в цяла Европа, за да може да изградим необходимата инфраструктура. И последното, за което също говори Филип – се отнася към стратегическата полза от тези мрежи и тяхната обществена полза. Европейското финансиране трябва да се осъществява по начин, не допускащ нелоялната конкуренция. И особено когато говорим за проекти, които са истински належащ приоритет. Благодаря. Благодаря ви. Някой иска ли думата? Не виждам никой от АЛДЕ. Аз ще се изкажа от името на АЛДЕ. Ако ти не знаеш, Филип, е, нещо по въпроса, аз пък съвсем. Но а, е, има няколко а, е, въпроса, които ми се струва от изказалите се колеги, а, са доста разумни, така ще се изкажа от името на моята политическа група. Искам да се спра отново на това, което ти, Филип, казваш за разходите. Съгласна съм, че ако нещата излязат а, извън бюджетните разчети, те трябва да а, бъдат проверени. Не, че непременно автоматично трябва да се сложи а, край на финансирането този контекст. Разбирам каква е връзката между това, което се прави по тръжните процедури. Те в Обединеното кралство предполагат доста а, тежка процедура и че това може да отблъсне някои евентуални инвеститори. Та се питам дали има връзка между този процес и а, това, че в един момент проекта излиза извън бюджета. А, и това не означава ли, че нещата изведнъж се отвояват като разход и като време, ако се налага да се мине през тръжна процедура? и при положение, че един проект е още по същество доста сложен, не може ли да направим нещо? Сега просто размишляваме е така, каквото ми хрумне, но не може ли направим нещо за постигане на баланс това отношение? А, секретарията, който помолих да погледне коре, а, е, а, е, календара, ми казва, че вместо 28 март може да отложим крайния срок за измененията за 11 април. И тогава те ще бъдат разглеждани на 30 май. И на 31 май ще гласуваме което означава, че на 20 юни в, ще се гласува в водещата комисия, ако ком... Филип няма нищо против. To be honest. Няма проблем. Честно казано, като в момента глеж, гледам тази комисия и нейното работно натоварване, чудя се дали е интелигентно да искаме становища по толкова много други въпроси. Смятам, че обсъждането на нещата, които ви споменахте, Вернер, е добре да се извърши в комисията ИТРЕ. Не смятам, че трябва да се дублира обсъждането в други комисии, особено предвид голямото работно отоварване на нашата комисия, комисия по економически и парични въпроси. Това беше първото, което исках да кажа. Няма проблем с крайните срокове. Това е второто нещо, което искам да кажа. Вернер, наистина ли смятате, не, не, аз нямам възражение. Но колкото повече протакаме нещата, то толкова повече усилие ще полага секретарията, но просто аз мисля, че по-добре въпросът да се предаде пряко към Итре, вместо да се занимава с него и нашата комисия. Не виждам защо въпросът не се разглежда непосредствено в комисията ИТРЕ. Well, we, we, we could put a kind of... Uh, Бихме могли да предаде малко блясък от страна на нашата комисия. Верна може да ви отговори. Да, заповядайте. Да, възможно е господин Ламбер да има прекалено много доклади и за това да е прекалено заето. Но ако смятате, че няма необходимост Комисията по економически и парични въпроси да разглежда а, този въпрос, не знам, но мисля си, че има важни економически аспекти. Тези проекти дават голям принос за економиката. Що се отнася до графика, пред подкрепям предложението на нашата председателка да променим графика. Смятам, че този доклад е твърде важен, за да се занимава с него само една парламентарна комисия и само докладчите в сянка да се изказват по него. Прекалено е важен този доклад. Да, аз съм съгласен с това. Аз съм съгласен, че проектите са важни и аз съм съгласен, че трябва да подчертаем реалната практическа стойност. Последното, което казахте, е, че става дума за това, че ние продължаваме да работим национална основа, не на европейска основа и това е нещо, с което съм абсолютно съгласен. Председателката, добре. Аз също мога да ви уверя, Филип, че ние ще помислим на заседанието на координаторите как да не изготвяме становище и Жан Пол ще бъде там. Ние предлагаме становище само когато смятаме, че има нещо особено важно и че можем от името на политическите групи да изявим определен интерес. Наистина стремим се да намалим работата, която не е обоснована, но така ли че този доклад, това становище беше възложено и така аз казах, че има нов график и на 11 април е крайния срок за изменение, така че Вернер може да работи по време на великденските празници по това. След това ще разглеждаме в комисия и ще гласуваме доклада през май. Така че на 11 април е крайния срок за внас на измененията и на 31 май ще обсъждаме и гласуваме в комисията. Така че това е крайна точка 8 от дневния ред. По точка разни, Жан Пол, искахте да кажете нещо. Да, а, а, госпожо председател, искам да благодаря на преводачите, които бяха най-многобройни тази вечер. Искам тъй като имаме техническо заседание върху делегираните актове за триалога и така нататък, ще ни липсват там преводачи. И за първи път съм длъжен да поискам а, може би а, преводач за шушотаж, но това не е, е най-доброто решение, защото е, е, дават ни документи на английски. Мисля, че имаше демокрация в Европа. не може да очакваме хората да разбиват 15-16 езика, затова е абсолютно необходимо да имаме превод на различните езици. Нашия девиз е, един, девиз е единни в многообразието. И, и моля, предайте на бюрото, а, а, че мерките, които сега бюрото взима, за да рационализира а, разходите, са абсолютно а, неприемливи. А, пътуват а, а, хора в Бирма и къде ли още не, не, знаят как, не знаем какво е станало, какъв е резултат от тези мисии. и трябваше да работим върху делегираните актове, 400 страници, сложен текст, без всякаква лингвистична помощ. А ако не бързо не се реши този въпрос, просто ще прекратим работа. Ще прекратим. Ще прекратим и председателят и бюрото на парламента фактически да вземат те да свършат тази работа. А, ако е така въпроса. И помощта на, на преводачите ни е абсолютно необходима, за да може да си свършим работата. И мисля, най-настоятелно подчертайте това пред бюрото и пред председателя на парламента. знам, че и Вернер иска да каже нещо. Аз бих искал да се съглася с господин Гозес. Много често се занимаваме с сложно законодателство, с много сложни доклади. Имаме нужда от устен превод на нашите родни езици. Не говоря само за присъстващите сега преводачи, които са повече отколкото присъстващите депутати сега. Става дума за сложни въпроси, имаме германски председател на парламента и също така генералния секретар на парламента германци, те правят всичко, за да облагодетелстват единствено и само английски язик. Аз уважавам родния език на вас, вашия роден език, госпожо председател, но бих искала да възразя в нещо на господин Гозес. Първата делегация, която посети Бирма, посети преди две седмици Бирма за първ път от 15 години. Аз бях председател на тази делегация и имахме с нас само двама преводача. Ако имахме френски колеги с нас, може би щяхме да имаме четири преводача. Ние пътувахме само с двама преводача, което е абсолютен минимум, защото би трябвало да бъдат четирима преводачите за подобно посещение. Мисля си, че просто примерът с Бирма беше неподходящ. Да, знам, че понякога има делегации, които са придружавани от 12 повече преводачи, но специално случат с Бирма не беше добър пример. Ако искате да говорите за използването на преводачите. Трябва да се извиня. Е, нямах предвид е, Нямах предвид преводачите в Бирма, а въобще полезността на едно подобно посещение. Но трябва да кажа, че има много мисии в чужбина. Може би може да се рационализират разходите за тези пътувания в чужбина. Um, um, благодаря, Жан Пол. Аз те подкрепих в искането ти за осигуряване на устен превод е, и предполагам секретариатът ти го е предал. Това въпросът е сериозен предвид на работата, която вършим и аз смятам, че доста спестовно се отнасяме към ползването на преводачи, а, както и вие казвате, се налага да работим само на един или два-три езика. На нашите заседания понякога а, имаме делегации, които пътуват в Хонг-Конг, Сингапур, например, без никакви преводачи. А, и ползваме все по-малко и по-малко преводачи. И аз бих поставила този въпрос, както вие настоявате, пред президента на парламента. Аз го поставих вече на председателския съвет. въпросът е отново, че работата на подобни принципи се отразява на работа на нашата комисия сега е, въпросът е, че и обществото знае за това. Аз знам, че трябва да пуснем вече преводачите да си ходят, но Ани, само в отговор на въпроса поставен от Пол, аз съм напълно съгласна. Исках само да ви кажа, че подобна дискусия тече и в бюрото на Европейския парламент и вече се оформя решение не да се преразгледа, но да се търси много силна обосновка за нашите пътувания и мисии във връзка с економиите, които трябва да реализираме. Благодаря. Ани, разбира се, е заместник-председател на парламента. Имам въпрос към заместник-председателя. Бюрото реши да не се ползват устни преводачи. Направи ли се там сметка за това колко нови работни места се създадоха извън отделите за писмен и устен превод? Над 500 нови щатни бройки. Не знам дали господин Лангер говори за нови работни места в контекста на писмения превод – защото мисля, че не е така по принцип. Всъщност има решение за рационализиране на всички наши разходи, без значение дали се отнася до писмения превод, до мисиите, до командировачните това е принципна позиция предвид на днешното положение и ние може да се съгласим с това и сме отворени към актуални предложения от депутатите. Дискусията ще продължи още няколко седмици и съм сигурна, че с готовност ще разглеждаме мнение и конкретни предложения от ваша страна. Благодаря. Благодаря. Може би по-добре е, тази дискусия да продължи където е по-уместно. Благодаря на устните преводи. Исках да кажа, че ние високо ценим вашата работа и искаме да работите с нас. До утре.